Welcome, friends. Добре дошли, скъпи приятели. Откривам днешното заседание. Може ли да приемем дневния ред и да работим съгласно него? Да, добре разполагаме с превод на всички езици, изключение на малтийски, хърватски и ирландски. И така стигаме до общото разискване по трета, четвърта и пета точка от дневния ред. Започваме с Европейския център за развитие на професионалното обучение, СДФОП. Вече казах, като знаете, ще разгледаме съвместно предложенията за изменение на три от тристранните агенции. Започваме с, Европейски център за развитие на професионалното обучение СДФОП. Давам думата на докладчика госпожа Ансандер. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, Най-напред е, бих искала да ви припомня, че на 23 август 2016 година Европейската комисия излезе с предложение за нов регламент, основаващ СДФОП, Европейският център за развитие на професионалното обучение. Целта беше двойна, а именно някои от общите разпоредби за децентрализираните агенции, както и да се усъвременят целите и мисиите на агенцията. По време на изложението си Днес бих искала съвсем накратко да ви опиша 121-то изменение, които получих по този нов регламент. Сред тези изменения не виждам съществени проблеми, които да са непреодолими. Мисля, че всички сме съгласни с, с становището, че предложението на Европейската комисия като цяло е добре балансирано и всички сме склонни да работим заедно, за да приключим възможно най-бързо е, с това досие. И между другото бих искала да уточня и да уверя от което в сянка, че с удоволствие очаквам съвместното ни сътрудничество. Също така благодаря и на всички наши колеги за техният принос чрез измененията, които внесоха. Сега нека да навлезем малко повече в подробности по измененията. Като цяло ми се струва, че становището ни съвпада по редица елементи. На първо място нуждата от по-тясно сътрудничество между трите тристранни агенции с цел избягване на дублирането и насърчаване на взаимодействието. Смятам, че политическите групи като цяло са успели да се споразумеят за нуждата да се канят представители на СДФОП, ОША и Европейската фундация за обучение. На второ място, където може според мен да говорим за съвпадане на мненията ни, е свързана с целите и мандата на агенцията. Положението на Европейската комисия стеснява мандата на СДФОП като до агенция подпомагаща Европейската комисия, но някои от колегите биха искали да поставим на равни начала всички европейски институции, заедно с тях и националните компетентни органи, а именно правителствата и социалните партньори и аз съм споделям това мнение. Третият елемент на на становището ни е свързано с разпределението на ролите между изпълнителният съвет и директорите. Някои от целите напълно съвпадат и с моето предложение, а именно че изпълнителният съвет има за основна цел да, спада, да, да определя общата стратегия на центъра. За сметка на това директорът гарантира ежедневното управление на агенцията. Той също така да си има във всички въпроси, свързани с личния състав на агенцията и ако го сметне за нужно, той е в състояние да назначи лице на поста заместник директор. Редица от вас, скъпи колеги, внесоха изменение, с което предлагате правото за назначение да се прехвърли от изпълнителния съвет към директорът. Четвърти елемент, по който имаме съвпадане на становището ни, е свързано с бюрата за свръзка на агенцията. Като цяло сме съгласни, че агенцията би следвало да създаде такова, такъв офис в Брюксел, за да се улесни сътрудничеството с различните европейски институции. Но сметка на това не смятаме, че е нужно агенцията да има възможност да създава подобни бюра в редица държави членки, както ни предлага Европейската комисия. И последният елемент, по който постигнахме съгласие, е свързан с услугите за писмен превод. Редица от нас бяха искали да, дадем възможност на агенцията да се възползва от преводачките услуги на други агенции, а не само на службата по превод на Европейската комисия, за да се остави повече гъвкавост на СДФОП. Има и други елементи, които би следвало да обсъдим, по които мнението ни може би не съвпада до такава степен, но все пак трябва да направим всичко възможно, за да постигнем компромис, свързан с финансовите и човешки ресурси, но също така и по отношение на управителният съвет. В заключение, Госпожо председател, бих искала само да ви припомня, че се стремим да работим възможно най-добре заедно с колегите докладчици в Сянка по СДФОП, но също така и с докладчиците и докладчите в Сянка по другите агенции. Основната ни идея беше да намерим някаква обща позиция по всички агенции. Припомням ви отново, че съм на ваше разположение и съм убедена, че ще постигнем добри резултати заедно. Благодаря ви. Thank you. И аз ви благодаря. Според дневният ред, тези три точки от дневния ред, т.е. след трите тристранни агенции, би следвало да се разгледат в съвместен дебат, но разбирам, че докладчиците предпочитат трите досиета да бъдат разгледани по-отделно. Искам само да се уверя, че нямате нищо против тази процедура, т.е. ще дам думата на докладчиците в сянка, след което ще пристъпим към дебата по СДФОП. Съгласни сте? Добре, чудесно. И така започваме с докладчите в сянка. Думата има господин Павел от групата на социалистите демократите. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред е, и аз бих искал да благодаря на докладчика за първоначалната насока, който даде по измененията и позицията на останалите докладчици в сянка. Най-напред държа да отбележа, че тристранният подход, тристранната структура, на която се основават СДФОП, Еврофант и Еврооша, е много важен подход на европейско равнище, за който се намират устойчиви решения. На второ място, смятам, че не бива прекомерно да разширяваме целите на агенцията предвид ограничения, близко което разполага. Основната цел на СДФОП би трябвало да бъде подпомагане на политиките за професионално обучение и политиките за придобиване на умения на европейско равнище. Трябва да се, да се подпомага обменът на умения и недобри практики между участници от цяла Европа, включително между националните правителства и националните компетентни органи. Ако поискаме повече от агенцията, без да увеличим бюджета, това само ще влуши качеството на нейната работа. По отношение на членовете на управителния съвет и изпълнителният съвет, ние сме съгласни, че е добре да участват и независими специалисти, назначени от Европейския парламент. Също така смятаме, че би следвало директорът да има по-големи правомощия при определянето на ръководителните позиции на агенцията с съгласието на изпълнителния съвет и съгласно принципите на устойчивото финансово управление. Съгласна също така, че заместник директорът би следвало да бъде избран от а, а, старшите длъжностни лица на агенцията и неговият мандат трябва да се ограничава само до гарантиране на ежедневното функциониране на агенцията. Трябва също така да гарантираме, че има добро равновесие между половете, т.е. нито един от двата пола не бива да разполага с над 60% от личния състав на агенцията. По въпроса за преводаческите услуги, нужни за доброто функциониране на агенцията. Смятам, че освен на преводаческият център и преводаческите служби на различните европейски институции трябва да има възможност за да използва и външни подиспълнители в случаите на нужда и при гарантиране на най-високи стандарти на спазващи най-високи стандарти за трудовото право в Европейския съюз. Дърпени очаквам съместна ни работа по това досие ви благодаря за вниманието. И аз ви благодаря. Давам думата на госпожа Житнянска. Пекне, пани председателца, в прvom ради се хцем подяковать а и пани справа. Благодаря ви. Най-напред е, бих искала да благодаря на докладчика за изложението и за направното обобщение. Както вече беше казано, пакетът, представен от Европейската комисия, беше много добре балансиран и доста лесно се работеше по това предложение. По въпроса за измененията съсредоточихме се върху заседеното сътрудничество между агенциите и би следвало да избегне всякакво дублиране в, в дейностите на агенциите. СДФОП е сред агенциите, което значително допринася за подобряване на професионалното обучение и подобрява заедостта. Смятам, че би следвало да подкрепим допълнително дейността на тази агенция, да се основаваме на най-добрите практики, да подобрим дейностите по наблюдение Към момента провеждаме редица публични изслушвания, посветени на СДФОП и останалите агенции. Все още не сме запознати с резултатите от процеса на публични консултации, който тече. Ето защо би следвало да изчакаме до месец юли, за да получим резултатите от всички тези проучвания и съм убеден, че тези резултати ще ни дадат добра насока. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Мариан Хаки не е в залата. Някой друг заме... Някой замества ли я? От името на Ауде, не. В такъв случай продължаваме с групата на Обединената левица. Госпожа Кунева също не присъства.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 предложения с други подобни организми. Например, мисля за Европейския институт, Еврофаунд или може би Европейския организъм Пиер за здраве и на работното място. Вярвам, че ако има някаква добавена стойност, стойност в тази агенция, като например организма за безопасност и здраве на работното място и организма за солидарност в работата. Този център допринася за много важното обучение и следователно трябва да бъде в помощ не само на Европейската комисия, но също и на другите европейски институции и държавите членки. Е, затова предлагам, както и други колеги, да има представителство в Европейския парламент, в управителния съвет, но също и в изпълнителния съвет Европейският парламент следователно ще бъде много полезен и много ценен и ще трябва да бъде информиран за работната програма на Центъра, но трябва също и да участва по по-активен начин в е, вземането на решения на е, изпълнителния съвет с един заместник председател. Освен това и прозрачността на работата на Центъра трябва да бъде гарантирана. Ето защо искам да се е, включат членове и ако те открият някакъв конфликт на интереси, да реагират. Разбира се, помощта на тези членове е изключително важна и не само на равнището на актуализиране на политиката, но и също и в предходните етапи. А освен това, центъра трябва да може да реализира и качествени програми, които са изключително важни в усилията да се справим с слабостите на нашите политики. И бяха представени лица изменения в този смисъл, които бяха подкрепени от други колеги и които трябва да бъдат. Идеята е всъщност да се въведат специфични дейности от страна на директора, съобразно европейските правила и естествено съобразно е, съдебната практика на Европейския съд. Така че този център трябва да винаги да може да разполага с е, възможните необходимите мерки, финансовите и човешки ресурси, за да може да свършва своята работа. И що се отнася до ефикасността, трябва да има тук и една, един офис в Брюксел, а не в а, е, някой друг град. Така че според мен са и различни колеги, върви в една и съща посока и следователно мисля, че ще успеем да постигнем един положителен резултат, що се отнася този доклад за центъра. Благодаря. Thank you, madam Благодаря ви, госпожо Кунева. Не давам думата на Джин Ламберт. Благодаря ви, госпожо председател. Извинявайте, че малко закъснях. Съм докоче по сянка и по трите агенции, така че коментарите ми като цяло засягат и трите агенции, защото се опитахме да излезем с, с един общ подход с няколко особености, може би, за всяка отделна агенция. Първо, един... започвам с един по коментар, свързан с а, ангажираността на Европейския парламент спрямо агенциите. Смятам, че това е елемент, който трябва много внимателно да разгледаме. Беше ни казано, когато разглеждахме междунационалното споразумение за агенциите, че Европейският парламент а, представлява и бюджетният а, законодател и контролиращият бюджетен орган за агенциите. Ето защо, ако имаме наш национален експерт, който е член на изпълнителният съвет, това може да представлява конфликт на интереси. Това е възможно, което трябва да обсъдим. Ако обаче ако изпратим независими експерти на Европейския парламент, както правим в момента, в трите агенции, нещата стоят по-различно, но трябва да сме напълно наясно каква е ролята на тези експерти. Мисля, че имаше известни съмнения в миналото по това отношение, включително и това кой плаща за финансирането на агенциите. По-общо целта е агенциите да предоставят своята компетентния експертиза и съвети не само на Европейската комисия, но и останалите европейски институции. Съответно внесохме изменения в тази насока. Внесохме също така и изменения, чието цел е да защити в случай на нужда да засили независимостта на агенциите от части от бюджетна гледна точка, но също така и по отношение на работата, която вършат. Внесохме също така и изменения, свързани с равенството на половете в агенциите и мисля, че това е въпрос, който може да се опитаме да доизчистим, т.е. да видим как точно можем да редактираме по-добре основната си цел, но разбира се дължим на насърчаването на равенството на половете в Европейската комисия и всички останали европейски институции. Подкрепяме също така и мерки, които да насърчават положителното взаимодействие и липсата на дублиране между дейността на тези агенции, които подкрепяме с удоволствие. Внесохме също така и някои изменения, чето цел е да уточнят въпросът за членовете на изпълнителният съвет и колко, до каква степен, колко пъти може техния мандат да бъде подновяван. Ние предлагаме веднъж към момента, ще видим малко по-нататък дали сме съгласни за предложение. Имаме няколко по-технически изменения, свързани с процедурата за прекъдняване дейността на прекратяване мандата на директора, ако такова решение бъде взето от изпълнителният съвет. Тоест имаме изменения, свързани с самата структура на управление на агенцията, както и други изменения, които са свързани с запазване независимостта на агенцията. А по въпроса за бюджета ми се струва, че внесохме някои изменения, които насърчават пропорционалният контрол върху бюджета. Вече беше отбелязано, ако не се лъжам, че агенциите подлежат на същия контрол като европейски институции, които разполагат с много по-значителен бюджет. И тъй като винаги да търсим възможно най-оптималният бюджетен контрол, ще трябва да го сторим и тук. Това не значи, че освобождаваме агенциите от е, изискването да спазват правилата на доброто бюджетиране и надлежният бюджетен контрол, но трябва да гарантираме, че агенците могат да отделят по-голямата част от своето време и внимание към дейността си, а не към управлението на бюджет. Благодаря ви. И аз ви благодаря. От името на ЕНС докладчикът е господин Бизото, няма господин за мен. take the other one on your... Вземете другия микрофон, моля, е, от другата ви страна. Благодаря, госпожо председател. Много важна тема е евентуалната преработка на тези три агенции, но не сме внесли изменения и ще ви кажа защо. И ще повторя това, което беше обяснено по време на предишната комисия – а освен това и е някои думи, които се споделят от по-голямата част от депутатите. Тези агенции извършват действително добри анализи и доклади, но редовно се припомня, че просто не се експлуатира достатъчно. Беше отбелязано също и, че тези агенции много, много често приличат на мексиканската армия. Много хора, всеки командва, различни е, трудни решения, преторични е, управителни съвети. На трето място си даваме сметка, че тези агенции, които по принцип са, е, се занимават с професионалното обучение, условията за труд, работа, са основно агенции, комуникационни агенции, които са в служба на интеграцията на Европейския съюз. С други думи, смятаме, и това е споделено становище, че по тези три агенции, от тези три има две в повече. Само една ще е достатъчно да върши тази работа, ако, разбира се, е, се върши ефикасно. И с така си позволявам да поздравя госпожа Сандер за нейната работа, която в е, предложенията си, в изказването си от Деви се каза съвсем ясно, че има много слабости в дейността на тези агенции. И независимо, че сме, не сме внесли изменения, ще следим много внимателно вашите предложения и вашите предложени изменения. Благодаря. Благодаря. А сега вече очакваме желаещи да се изкажат извън кръга на докладчиците в сянка и докладчика по темата CDFOP. Госпожа Пакова от комисията, от е, ресорния е, отдел е, е тук. Желаете ли да вземете думата? Господин Паркова, да. А не, госпожа Паркова, аз я замествам. Госпожо председател, да, действително. И ние имаме някои коментари по предложенията за трите агенции е, ще се е, огранича да спомена някой от тях. Е, ролята на управителния съвет и на директора в контекста на управлението на агенциите. Е, действително, е, е, всъщност ежедневната дейност и управлението й е задача на директора. Това е в рамките на общия подход и въжи и за трите агенции, за които говорим днес. Тоест, има доста изменения, които всъщност връщат, възстановяват, така да се каже, правомощията на директора. И госпожа Ламберт говори по този въпрос и точно това правим ние с нашето предложение. Ако има е, проблеми с, е, така да се каже, актуалното управление и ежедневното управление на е, служителите в агенцията, в крайна сметка решението се взима от е, директора. Всичко това, за което говорим, е принцип, който ние смятаме да проведем не само по отношение на конкретните три агенции, за които ще се обсъждат въпросите днес, но и по отношение на всички съществуващи нови агенции. Да, преводите, преводаческите услуги, тук предложението на комисията се съобразява с подхода, който е, възприемаме по отношение на всички е, органи на Европейския съюз. Е, естествено, ръководим се не само от необходимостта да обезпечим е, превода за нуждите на съответните агенции е, на 23-те езика, но и за да постигнем повече е, ефикасност и ефективност. Това е, което бих могъл да кажа във връзка с конкретната дискусия, която се върти. Благодаря. Тогава преминаваме към следващата агенция. Но все пак докладчикът би желал да добави е, нещо е, по темата, така че госпожа Ансандер. Бих искала да благодаря на колегите за предложенията, и да им кажа, че сега ще работим на базата на различните забележки, които бяха направени по изготвянето на компромисен текст. Така че благодаря на всички. Thank you. Then we proceed to... Благодаря. Преминаваме към Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Е, Eurofound. Давам думата на господин Чамам. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите. Искам да започна с благодарности. Това е едно задължение, разбира се. Е, да благодаря на всичките е, докладчици в Сянка. Също и всички тези, които помогнаха на комисията, на всички изобщо участници, защото бяха направени изключително богати предложения, много градивни, много интересни. Така че съм изключително оптимистично настроен. Виждам, че по много точки се разбрахме. По-специално, що се отнася до подобряването на оперативния характер, но и подобряването на различните функции и направленията, стратегическите направления, връзката с клиентите. Всъщност клиентите са парламентарните институции, но също така и националните институции или представителите на гражданското общество, които могат да използват чудесната и призната работа, извършена от Еврофаунд. Така че виждам, че имаме много общи виждания, добра, добро сътрудничество с другите органи, тристранното сътрудничество, а и международните органи. Мога да кажа, че всичко това ни позволява да излезем с едно много положителен имидж в Европейския съюз, всички аспекти, които са свързани с обучение, проучвания и така нататък. Изобщо аз също и факта, че целим общи цели, и всичко това ще подобря и нещата, ще подобря всичко, което беше предложено благодарение на тези изменения. Но един малък проблем пътюм, и поне в дебата, който може да възникне и който ние трябва да проведем, как да кажа, как по-добре да се разбира дебата, който ние ще трябва да проведем. Не, това минава през по-доброто разбиране за личността на заместник директор. Аз мисля, че има така едно мнозинство, което подкрепи идеята, което предложих, че, например, може да имаме някакъв орган с 100 работещи, цялата сложност на извършваната работа, защото трябва да се работи за 450 милиона граждани – от чисто оперативна гледна точка това е сложно. И необходимо е да се покрият някои слабости, както беше в миналото. Освен това има още едно нещо. Трябва да продължим да усъвършенстваме, да преговаряме по всичко, което се прави, по-специално по функциите, но също и да видим каква е връзката с директора, който е крайният оговорник, но и да си зададем въпроса за неговото назначаване. Всичко трябва да върви в рамките на професионализма, но и също да цели този оперативен характер, защото само така може да се освободим от едно минало, което не винаги е било много положително. Оказва се и не е случайно, е, че бях кандидат в, е, на, финал, на финала, за да заменя директора. Директорът е, почина. Следващата година бях кандидат. Исках да участвам, да замена директора. Но и двата пъти лицето, което беше в Генералната дирекция по заедостта, което за решение и по политически причини, както беше обяснено, така и не ми стана ясно. Но това лице каза, че конкурсът е, е без стойност, но трябва да се избегнат такива недоразумени, объркани неща и трябва процедурата да бъде професионална. И благодарение на това ще трябва да помислим за някаква система, която да осигури заедостта, да се осигури човек на това място. Освен това има и друг проблем. Един, имаме бюро в Брюксел, много е важно, че съществува и не смятам, че вече съществува такова бюро и то функционира. Но имам чувството, че имам чувството, че това е много полезно, така че не смятам, че това е проблем. След това, що се отнася до отношенията с парламента, фактът, че трябва че ние може да наблюдаваме какво става, разбира се, това е един европейски инструмент, това е нормално. И смятам, че по този въпрос трябва да постигнем някакво споразумение. Но все таки има едно съмнение. Има един клиент, това е парламента, който е интегриран в управлението и определянето на стратегическата линия на агенцията. Но тук може да намерим едно добро решение, защото това, което ние желаем, е тази агенция да работи добре и сега аз получих подкрепата и на много колеги. И тази агенция всички считат, че не се използва достатъчно. И, и, но трябва да видим как да постъпим трябва да се мисли за това, което е извършено, за базата данни, да се разгледа преди да видим какво може да направим в повече. Разбира се, трябва да имаме и един разумен подход и някаква задължителна процедура, но съм сигурен, че ще постигнем някакво споразумение. Освен това, най-конфликтният елемент има и доста много изменения, които касаят равенството между половете, но не смятам, че трябва да говорим по този въпрос от тази гледна точка, защото може да има агенция само с жени, но мисля, че и там ще се споразумее. Парламента вече беше казал за заместник, мястото на заместник-председател на агенцията. И тук може да се поступи по същия начин. Вместо да имаме някакъв дебат, да видим как по-добре да реформираме агенцията, може да се помисли за евентуално за броя жени и мъже. Но и там няма да има проблеми, според мен. Освен това, един въпрос който може по някой път да предизвиква известни проблеми. Това е въпросът свързан с управителния съвет. Да има някаква по-националистична идея за агенцията, да има някакво представителство, по-голямо представителство на тук се говори за 84 представители и трябва да има всъщност да бъдат представени всички държави членки в управителния съвет. Сега, как стои въпроса с логиката на този механизъм? Може да има някакво въртене, но все така си мисля, че трябва нещата да останат открити и да дискутираме с всички. Но ако търсим по-голяма ефикасност, ако искаме да имаме повече европейски аспект, ако искаме да имаме повече престиж, по-добър имидж, и някой иска това да го вързат с някакви цифри, но тук не става въпрос за толкова и само за пари. Така че ще продължа да слушам колегите, да провеждам дискусии. И в заключение искам да благодаря на вас всички за вашето сътрудничество. Не смятам, че трябва да се изказвам втори път, освен ако има някакъв конкретен въпрос, но ще продължим да работим по измененията, които бяха предложени. Ще продължим и преговорите с различните групи. Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря ви. Госпожа Шайдрова не е тук. но а, вие ще заместите, ако правилно се ориентирам, да, а, госпожа Рибейро. Да, а, благодаря, тъй като замествам госпожа а, Шойдрова, ще говоря на английски. Много важни са целите, които си поставя предложението на комисията. Да раз... направи преглед на трите агенции и да утвърди общия подход. Нашия докладчик Сенка е съгласен с това. Тя смята, че е, трябва да се избягва при покриване в задачите и трябва да се е, утвърди общия подход е, е във връзка с управлението, но предлага следните изменения. Е, е, по отношение и на трите е, агенции. Агенциите не само трябва да подпомагат комисията, но да подпомагат и други е, европейски органи и национални органи Директорите са тези, които всъщност преди всичко определят стратегическите указания в тясно взаимодействие с комисията. Комисията би трябвало да бъде основният орган, който има отношение по подбора на служителите. Координаторите на отделните групи е, трябва е, да е, подбират представителите на държавите членки в съответните управителни органи. Седалищата трябва да са в Брюксел и освен това трябва да се разреши на трите агенции да ползват външни преводачески услуги. Благодаря. Хави Лапес има думата. Благодаря, госпожо. Исках само да изкажа някои становища и да видим кои са точките, по които имаме споразумение. Хубаво е, че се разбираме с докладчика, но и трябва да имаме и в пленарно същото споразумение. Трябва да проведем някои е, така, разговори. Съсредоточихме се върху работата, която е извършена от агенцията, която е доста сериозна, много неща бяха направени по-специално тристранното естество, занимахме се с естеството на работа, управлението, но видяхме, че има някои общи притеснения, които споделяме с много други групи, по-специално с докладчиците. И може би по-важните така, проблеми са свързани с това, което се говори с намаляването на броя на представители в управителния съвет на Еврофаунд. Смятаме следното, че не трябва да намаляваме броя на членовете на управителния съвет, защото не си иска да се запази представителността на държавите членки и това да бъде отразено в работата на Еврофаунд. И основната цел е, разбира се, да имаме обща основа за работа, да използваме също и по-добре агенцията, не само от страна на Европейския съюз, но и от страна на европейските държавите членки. Смятам, че трите части, които съставят агенцията, правителствата, предприемачите и другите, не, не биха искали да има такова намаление. Но ако решим да го направим, трябва да видим как стои въпроса с съвета, но ще говорим по този въпрос. И след евентуалното намаление на броя на тези членове, и имаме чувство, че това няма да намали разликата, така, липсата в е, многообразност. И всичко е представено в настоящата формула, която откриваме в е, управителния съвет. Пак повтарям, не трябва, ние трябва добре да разберем е, различните изменения и стоеността на работата, която се извършва в еврофаунд. Мисля, че една голямо мнозинство беше съгласно да каже, че всичко е много положително. Три страни характер на агенцията, необходимостта да има по-голяма ефикасност в работата на трите агенции, да се засили координацията между тях, сътрудничеството с другите международни агенции, засилване на участие на Европейския парламент, и институциите, които се интересуват от агенцията, да сме сигурни, че агенцията може да разполага с необходимите ресурси за да извърши своята работа, защото това е гаранция за независимост, но и да се засили участието на управителния съвет при назначаването на генералния директор и ролята на този директор да бъде засилен, за да може агенцията да работи по-ефикасно. Благодаря. Тъй като господин е, Гирике не е тук, е, може би някой друг ще го замести от неговата група. Е, не, няма заместник от ЕКАРЕ, но от Обединената левица докладчик в сянка Елин Байлан. Няма никой обаче от Обединената левица тук. Е, е, Джин Ламбърт, Зелените. Да, благодаря ви. Е, аз съм тук. Както знаете, аз вече говорих и по трите агенции, но нека за Дъблинската агенция да се спра на някои специфични моменти. Ние не внасяме изменения, ние смятаме, че е, участието на държавите членки е много положителен момент, защото те по този начин имат възможност на мултинационална е, основа да е, управляват и то на тристранна основа. Нямаме нищо против, подкрепяме седалището в Брюксел, но нямаме нищо против и да запазим седалището в Дъблин, естествено. Но а, трябва да а, има, в крайна сметка, възможност съответната държава, в която се намира седалището, да изложи своите аргументи, ако те са основателни. А, да, се запази и е, офиса там. Е, така че да се има предвид и трансграничния характер на агенциите. Господин Герике, е, е, ще получи, може би, думата, като се появи. А сега е, Европа за свобода и демократия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Шамон, за това предложение. И мисля, че нашата работа трябва да се съсредоточи и с измененията, които предлагам мъча да постигна това, трябва да се съсредоточим върху много конкретни цели на намаляване на разходите, засилване на прозрачността, рационализиране на дейността на агенцията, защото е много важно да се подчертае този социален диалог, промоцията на заедостта. И Еврофаунд сътрудничи и в е, голяма степен споделя тези дейности с е, другите агенции, другите две агенции. Много е важно да се подобри тази работа, за да, не, да се избегнат повторенията, да се подобри синергията и се избягват повторенията в рамките на мандата и дейностите не само между тези три агенции, но и спрямо работата, която се извършва от комисията. Освен това не се държи сметка и за съществуването на други организации, национални, международни, които предоставят анализи и информация за социалните политики, за заетостта, ой, Международната организация по труда и други. И в... трябва да се опитаме да създадем една мрежа, за да се използват максимално добре данните, информацията, за да може работата на тези всички инстанции да се интегрира без да се застъпват и да се повтарят. Освен това, още една забележка, която смятам за много важна, това е нещо, което включих в моите изменения, това е подходящия характер на тази агенция. Става дума да се подпомогнат комисията и другите институции, така че Еврофаун трябва да засили своите дейности, за да може да има и постоянна синхронизация с а, а, работата на заинтересованите конституции, по-специално парламентарните комисии, защото много често докладите пристигат след като е свършена работата. Вече сме свидетели на такова нещо и не е много полезно за работата на комисията по заедостта да получи от докладите на Еврофонд, след като досиетата вече са минали през комисията. И следствие нашето посещение в Дъблин, на нашата делегация, е, до голяма степен е, трябва да се модернизират, да се усъвременят, да се подобри анкетната система, за да може да има нещо много, което да е представително. В момента ние сме в ерата на интернет и трябва да използваме тези нови инструменти. Това, разбира се, е голямо предимство спрямо анкетите, които се изготвят от Еврофаунд. Може вече и да помислим и за някои въпроси, които по-трудно, по които по-трудно постигаме споразумение. И в моите изменения аз поисках представителите на парламента да бъдат намалени на 9, докато сега всяка държава членка има представител. Това е вярно също и за представителите на работещите. Трябва да се осигури въртене на всеки две години, както се прави за председателство на съвета на Европейския съюз. От, да се предвиди също и наличието на двама независими експерти, които да, са, да се назначават по предложение на Европейския парламент. Членовете на управителния съвет трябва да бъдат назначавани само след като са подписали декларация, с която е, потвърждава, че няма никакъв конфликт на интереси в рамките на тяхната работа. Това е нещо много важно, за да се гарантира прозрачността. И е, искам да се върна на това, което каза господин Шамбон. Леве, мисля, че е съвсем ясно предвид настоящите практики. Това е една система, която трябва да се преработи. Мандата на членовете и на заместниците им трябва да премина от 4 на 2 години. След този период е, тяхната длъжност ще бъде заета от друг член, за да може да се гарантира едно балансирано представителство за всяка държава членка с абсолютния приоритет опазването на общите интереси на Европейския съюз, на Еврофаунд и да се запази баланс между държавите членки. Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря. Господин Мартен има думата сега. Мерси, Благодаря, госпожо председател. Съвсем кратичко. Също аз си свободен се изказах и това, което казах е валидно за трите агенции. Thank you. Uh... Благодаря. Тогава давам думата на всички е, парламентаристи, ако желаят да вземат отношение по темата, независимо от това, че не са докладчици в сянка. Господин Манс, комисията, може би вие желаете да добавите нещо? Благодаря, госпожо председател. Аз и тук ще е, подчертая именно аспектите, за които споменах и при това ролята на управителните органи, на директора е, във връзка с е, управлението на въпросите относно ежедневната дейност на служителите и преводите, възможността за ползване на външни преводачески услуги. Много важно е, естествено, да създадем основа за съответствие при взимането на решение е, по отношение и на трите агенции. Затова и комисията, именно за да наложи общия подход, предложи измененията за трите агенции в един пакет тъй като става дума за изменения, които са общи за трите агенции и това съответства на общия подход, за който се споразумяха парламента, комисията, съвета през 2012 година в междуинституционалното споразумение. Надявам се, че тези принципи ще се е, е, отчитат в окончателния текст за трите агенции. Представителството на Европейския съвет в управителните органи, да, действително общия подход предвижда такава възможност за представителство на Европейския парламент. Ако Европейския парламент номинира своя кандидат, и може би е, това ще бъде действително един е, добър вариант. Е, още повече, че става дума за участие и за представителство на съзаконодателя, който взима важни решения във връзка и с финансирането на дейността. <clears throat> Подчертавам възможността за представител на Европейския парламент в управителния съвет. Аз благодаря ви. Докладчика желая да вземе думата отново. Да. Дълга реч ще ви дръпна. Благодаря много-много на всички и а, а, аз съм много голям оптимист след всичко, което чух по време на дискусията. Благодаря ви. Виждам а, известна а, а, така, а, сходност в изказванията. Е, много сте стегнати е, в изказванията си и е, така, подчертавате основни мисли, които са общи. А сега да чуем докладчика по следващото ни досие. Става дума за Агенцията за безопасност и здраве при работа. Това е господин Хок, Чеслав Хок. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик по това досие, аз ще бъда кратък в началото, тъй като една голяма част от въпросите, които засягат е, Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа, са сходни с е, въпросите, които разгледахме до сега при другите две агенции. Работихме с госпожа Сандер и господин Чамбан в тясно взаимодействие. действие е, ще се спасава на някои по-индивидуални е, характеристики. Е, те се отнасят до инфраструктурата, до структурата най-вече и до целите, които си поставят управителните органи. Съгласен съм, че тристранният характер на управление е, е абсолютно необходим, тъй като става дума за добра информираност от страна на държавите членки за всичко, което се случва в съответната сфера в тях. Много важно е, естествено, и именно чрез този тристранен характер и участието на представители на правителство, на организации на работодатели и работници в е, управителните органи е, да се достигне до работниците, не само да се получи информация. Е, това, според мен, е, е в крайна сметка и ръководещата мисъл, когато се обсъждат въпросите, свързани и с ЦДФОП и Юрофонд. Много важна е борбата срещу злоупотребите а също и усилията за предотвратяване на дублиране на дейности на трите агенции. Още повече, че е, съществува натиск върху публичните е, средства, върху бюджета и изразходването на, на данъчните постъпления, на парите на данъкоплатците. Благодаря много на всички, с които успяхме, е, работейки по това досие и по останалите две досиета за другите две агенции, да изясним доста въпроси. Информационната стратегия, потенциалните конфликти на интереси, е, момента на е, и начина на свикване на заседанията на управителния съвет, е, на изпълнителния съвет са много важни. Ние намерихме общо решение и затова благодаря много за конструктивния дух, в който работихме и с другите двама докладчици, и с всички докладчици в Сянка. Обеден съм, че Агенцията за безопасност и здраве при работа е изключително важна институция и приносът ти е, се оценява много високо. Нуждаем се от ново уреждане на въпросите, свързани с дейността, управлението, структурата, защото Агенцията е изключително ценна за всички държави членки. Благодаря много и на господин Чамбан и на госпожа Сандер за доброто е, сътрудничество и на всички докладчици в Сянка, както и на останалите колеги, които допринесоха за едно по-добро качество на моя доклад. Благодаря. Благодаря. И така сега трябва да дадем е, думата на докладчиците в Сянка. Е, господин Бекер. Имате думата. Благодаря, е, госпожо председател. Изключително доволен съм е, от това, че имаше отлично взаимодействие между тримата докладчици по трите доклада и по този начин можем да обезпечим един подход. Е, Тримата основни докладчици бяха е, съгласни, постигнаха съгласие помежду си и е, всички ние и докладчиците в Сянка потвърдихме е, правилността на решението на комисията. Посоката ни задоволява и ще ви кажа, че действително има много важни моменти, които върху които ще се опираме в бъдещата дейност на тези агенции. Изпълнителният директор на е, ОША, Агенцията за е, безопасност и здраве на работното място, е, е изключително важна, защото по този начин в крайна сметка не е всичко ще се отнася всеки път към директора, който отговаря за човешките ресурси. Ще има, така да се каже, едно лице за контакт, което ще трябва да поема отговорността и да взима решенията. Ние знаем колко е важно всяка агенция е, да е, може да ползва собствената си служба за преводи. Това е изключително важно и от гледна точка на е, задълженията и правомощията на изпълнителния директор. Той трябва да знае към кого може да се обърне и на кого да възложи превода. Аз се надявам, че следвайки тези принципни положения по отношение на трите агенции, за които вече сме се договорили, ще постигнем един много добър е, резултат. Благодаря на всички докладчици и докладчици в сянка. Господин Кристенсен има думата. Благодаря. Госпожо председател, благодаря е, на докладчика за добрата работа. Е, преглеждам измененията. Е, и мисля, че те дават основа за е, постигане на добри компромиси по много от въпросите. Ние ще засилим, ще укрепим е, така, характера на е, е, агенцията, така че е, тя да може още по-ефективно и по-добре да върши работата си. Някои от измененията бяха обсъдени по време на заседанията на докладчиците в Сянка трите агенции и секрет... докладчиците и докладчиците в сянка по трите агенции работят в тясно сътрудничество. Секретариатът ще работи заедно с нас и това е правилният подход, за да постигнем желания резултат. Благодаря, Рената Вебер. Ние виждам в залата. Това е следващия докладчик в сянка. Госпожа Бермейл също отсъства. Джин Ламбърт току-що напусна. Европа за свобода и прека демокрация е, междувременно заяви, че няма да може да изпрати никого. Господин Мартен също ни напусна междувременно. И така, аз давам думата на комисията, господин Мас. Ако имате коментар, моля. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Превода и Центъра за преводи, аз вече говорих малко по този въпрос. Според мен това е най-доброто решение, тъй като ние разполагаме с един такъв център за преводи. Още веднъж използвам последната възможност да подчертая отново, колко важен е общия подход е, по отношение на е, е, институционалния характер на, инф... на структурата и е, управлението. Най-вече е, задачите и отговорностите на е, изпълнителния директор. Това са основни моменти в нашето предложение. И все пак при определени обстоятелства е, е, приемаме, че изпълнителният директор няма да може да изпълни своите задачи. И в такъв случай трябва да има, така да скаже, един заместник, е, един резервен вариант в случай, че изпълнителният директор не може да изпълнява своите задължения. Е, тогава е, ние предвиждаме в подобни случаи да се делегират правомощията, така че друг е, член от състава на агенцията да поеме временно при подобни извънредни обстоятелства неговите отговорности и задължения. Но имаме предвид това, че в момента няма такава възможност, а пък е, знаем, че има е, такива извънредни обстоятелства, при които се налага да има заместник. А, а инак изпълнителният директор естествено ежедневно изпълнява своите е, задачи. А, в момента, в който установим, че сме съгласни по този въпрос, ще трябва да започнем веднага с някаква законодателна процедура, за да предвидим именно и човека, който ще замести изпълнителния директор, ако настъпят такива извънредни обстоятелства. Затова предлагаме общия подход. Смятаме, че това е много важно и за трите агенции приканвам докладчиците и докладчиците в сянка да премислят много добре именно тези разпоредби в предложението на комисията. Много важно е, естествено, когато променяме регламента, да осигурим надежни условия за работа, а в този смисъл е, изпълнителният директор или неговия заместник са изключително важни фигури, защото те гарантират работата на служителите с е, управлението. Да, по този начин изчерпахме е, списъка на ораторите. Е, ще приемем доклада на 21-22 е, юни на заседание на нашата комисия. Благодаря на докладчиците госпожа Сандер, господин Чамбон и господин Хок е, за тяхната работа, както и на, за работата на докладчиците в Сянка. И така, още веднъж питам, желая ли някой да вземе думата? Не. Тогава преминавам към следващата точка. Да, малко по-раничко приключихме с първите точки и обсъждането по трите агенции около 15 минути по-рано, но бихме могли да преминем към Следващата тема – политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността. Госпожа Аджея има думата. Благодаря, госпожо. Аз искам да благодаря на всички докладчици в сянка, както и на всички колеги, които с а, своите изменения способстваха за допринесоха да попълним доклада, който изготвихме относно политиката за минимален доход, за борба срещу бедността. Всичко това показва до каква степен днес този въпрос е от огромна важност, защото бедността в Европейския съюз се засилва и чувствително и ни отдалечава всеки ден все повече от нашите цели от, на Европейската стратегия 2020 за борбата срещу бедността. Но също така и ние сме свидетели на засилени проблеми с безработицата на всички равнища, дълготрайната безработица, безработицата на младежите. Също така има и много изменения по отношение заетостта, с роботизирането, с е, новите технологии. Така че може да се запитаме днес за необходимостта да имаме инструменти, които да ни позволят да се борим срещу бедността, свързана с нашите цели за е, засилена заетост. Така че всички тези елементи са от изключителна важност. Аз е, анализирах, проучих, опитах се да постигна компромиси, но като е, проучих и превнесените изменения, трябва да кажа, по-голямата част от колегите са е, изключително е, разумни и градивни, което доказва, че има една обща воля да се постигат целите, т.е. борбата срещу бедността. Разбира се, има някои несъгласия, някои разминавания, виждания, които се различават, които почиват на различни виждания – като целта все пак си една и съща бедността да бъде приборена. И ще се опитаме да постигнем компромис, да постигнем една обща и добра работа. Позволявам си да припомня тази обща цел, цел, която ние защитаваме като парламент и комисия по заедостта. Ние трябва да играем много силна роля пред другите европейски институции, защото парламентът много често е, в своята роля на участник при вземането на решения е подложен на някой натиск от страна на съвета и на комисията. И е, един такъв е, документ, който е толкова важен, в такъв важен момент, предвид на е, настоящата ситуация в Европейския съюз, и ако този документ е, е предмет на съгласие от всички, ще позволи да се получат много добри резултати и другите институции ще държат сметка за това. Така че днес ми изправени пред един много сериозен избор да решим дали нашата работа е просто показател или някаква позиция без конкретни действия или пък трябва да настояваме най-напред комисията и съвета да вземат е, бележ под внимание тази необходимост за минималния доход в Европейския съюз в рамките на ефикасни политики за заетостта. А и да предложим нещо, което да не бъде само един документ, който да набавя някакви напътствия. Мисля, че нашето ангажиране основно и ние като докладчици и като европейски парламентаристи трябва да играем тази роля. Съвместното решение е, е нещо, което трябва да, да, трябва да, да подчертаваме и за което трябва да настояваме и което ме кара да се обърна към всички членове тази комисия, за да може този изключително важен документ след 5 години мандат да изискваме е, ангажимент от страна на комисията, която да представи една истинска директива, защото проблема с бедността не се решава само с дискусии, дебати, защото видяхме, че всичко това води само до един единствен резултат, т.е. увеличаване на засилване на бедността. В Европа повече от 120 милиона живеят под прага на бедността. Затова смятам, че трябва да се осъзнаят нещата и да се реши, да се направи нещо повече, за да може този инструмент да се превърне в нещо конкретно, което да ни позволи да помогнем на европейските граждани, които не искат само да се приказва, а искат да се действа. One... Благодаря ви. Започваме с докладчите в Сянка. Господин Бах, имате думата. <clears throat> да, благодаря, госпожо председател. Първо бих желал да благодаря на Лаура Аджея за работата, която извърши и подготовката на компромисните предложения. По този начин всъщност една голяма част от работата ни е вече приключила. В рамките на стратегията за 2020 е, е, е, ние работим непрекъснато по въпроса как да защитим хората от бедност. Много често се критикува определението на бедността, на понятието бедност на Евростат, но това е единственото определение, с което разполагаме в Европейския съюз – освен това, стратегията ни е, за намаляване на бедността до 2020 година е, също не предлага е, друго решение относно дефиницията. По отношение на минималния доход, всички се съгласихме, че това е един допълнителен инструмент и начин да а, намалим броя на безработните. Много важно е естествено социалното включване, достъпа до пазара на труда чрез а, а, допълнително обучение, допълнителна квалификация или програми за създаване на заетост трябва да обсъдим е, отново въпросите е, за това как точно е, ще се реши въпроса за националните правомощия. В повечето държави членки има собствени инструменти и програми. Въпросът е как точно бихме могли да подобрим съществуващите системи и инструменти. Европейският семестър е много важен в тази връзка и затова приветствам това, че съветът прие а, докладите на ЕПСКО а, за 2017 година и за създаването на една система за защита на адекватното а, заплащане, на адекватния доход. Това е изключително важен момент за развитието и на економиката, на услугите и същевременно води по-пряко до постигане на целта в, относно намаляването на бедността. Много важен е и практическия подход, но също и общите критерии, кой точно е, има достъп е, до определени плащания, е, при какви условия точно ще се извършват тези плащания и така нататък. Тук нещата естествено трябва да се съобразят с правомощията на държавите членки. Много са въпросите, е, когато говорим за необходимостта от приемането на директива. Как точно трябва да изглежда приложното поле? Какви ще бъдат е, критериите, индикаторите? Това са много-много въпроси, по които предстои все още обсъждане и то много сериозна дискусия. Мисля, че държавите членки трябва да разглеждат е, въвеждането на схемите за минимален доход е, е, и като начин за създаване на работа, т.е. като една допълнителна програма или схема за заетост. Благодаря. Благодаря ви, думата има господин Готиерс Пиерто. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че доста напреднахме в работата, дори все още да не сме провели първото заседание на докладчите в Сянка. Но все пак мисля, че има достатъчно възможности да постигне споразумение по този изключително важен доклад. Защото ние започваме от, на базата на една добра работа, извършена от докладчика, за което благодаря, а и защото по-голямата част от групите е, са съгласни по основното. Считам, че трябва да се въведе нов режим на е, социална закрила за лицата, които това е нещо, което се осигурява по принцип е, различните осигуровки при безработица и така нататък. Но всеки, всеки път ще има все повече хора, които ще страдат от последствията на цифровизацията. Това е нещо, което ни очаква. Или някои други причини, които водят до е, социалното изключване. Трябва да им се осигури някакъв е, минимум, за да може да имат е, втори шанс. Това е един минимален доход, не става дума за универсална заплата. Трябва да определим критерии, условия, които да определят достъпа до този минимален доход т.е. критерии, които да позволяват на лицата да има достъп до това. И това не трябва да, да, не трябва да има препятствия, но трябва да има критерии, за да се осигурят условия за достъп до а, този минимален доход. Това е, е го знаем, защото ние трябва още да изчистим нещата, за да дадем някои идеи на Европейската комисия, на държавите членки, е, твърде сурови условия ще означават някакво препятствие. Но също но трябва да внимаваме да не се осигури някакъв автоматичен минимален доход или заплата. Това е, е валидно за голямата част на членовете на тази комисия. Предполагам, всички са съгласни. Но трябва да вземем под внимание и факта, че е, заинтересованите от а, е, този минимален доход деца да го получат при условие, че са изпълнени условията, изискванията и в този в отношение трябва да бъдат осигурени критерии, Има опасност от социално изключване, има лица, които са зависими, и които, имат, е, които отговарят за малолетни. И тук политическите отговорници не могат да представят бюджетни аргументи, за да спрат да прекратят този минимален доход за лицата, които наистина имат нужда от него. Мисля, че е много важно също да се започне дебата за това, което ние искаме да направим в Европейския съюз. И тук има един основен дебат. Няма да решим проблема в рамките на този доклад, но все пак трябва да се отбележи това. Има лица, които се считат, че трябва да се представят препоръки за държавите членки, докато други смятат, че трябва да имат задължение, за да се направи така, че държавите членки да въведат такава мярка, допълнителна мярка, в рамките на това, което се прави в областта на социалното осигуряване в Европа. Други пък считат, че трябва да се осигури подкрепа от Европейския съюз на базата на европейския бюджет, за да се осигури такъв минимален доход. Аз Считам, че Европейския съюз има нужда от социална, социален стълб, социално измерение и комисията, Европейската комисия трябва да действа. Тук се говори за макроекономическите условия, които трябва да се спазват и за да се възобнови доверието на гражданите, трябва да бъдат въведени условия, които да се спазват от държавите членки в социалната област. Необходимо е да се определи социалния модел на Европа, и когато се въвеждат е, адекватни системи за пенсии или други, трябва да се осигури режим за социална закрила, който да е достатъчен и който да гарантира е, борбата срещу социалното изключване. А трябва да се спрем на един елемент от тази дефиниция. Трябва наистина да имаме е, средства от бюджета и държавите членки да отделят е, също средства за този минимален доход. Идеално би било, разбира се, да има минимален доход в Европейския съюз. Но това е така започва дебата. Трудно може да се заключи в е, рамките на този доклад, но е важно да се каже какво е нашето становище. Благодаря. Thank you. Then... Благодаря ви. Давам думата на господин Гирике. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на колегата Аджея за работата, която е извършила. И отчасти мога да се съглася с нейния подход. Мисля, че би трябвало да се опрем най-вече на най-добрите практики в държавите членки и така ще постигнем по-добър резултат. Добре, ние в Европа се борим за социална справедливост, за а, а, не само адекватно, но за а, коректно възнаграждение на труда на хората. И колегите, които в, са от партиите в е, федерална е, Германия е, в коалиционното правителство и представляват мнозинство в парламента, би трябвало да знаят, че става дума да, в крайна сметка за национални правомощия. Именно държавите членки би трябвало да управляват тези процеси, да определят размера на минималния доход, който смятаме, че е необходим, за да се покриват потребностите за достоен живот и това са правомощия на националните държави и е, естествено е, взаимодействието, ползването на чуждия добър опит е нещо много важно, но в Германия Знаем, че това е, така да се каже, обществен консенсус, но същевременно много често от крайно лявото и крайно дясното дори се предлагат решения, които в крайна сметка не водят до истински резултат. Трябва на национално равнище да ускорим процесите за да, да се обединят е, най-добрите практики на европейско равнище и да се предложат е, по-добри е, модели на държавите членки. Това е моето мнение. Как живеят хората? Е, как е, можем да подобрим условията на живот? Е, как да подобрим и достъпа им до работа и до заетост? Ето това е основната задача. Схемите за минимален доход са чудесна идея, но преди да предприемем някакви конкретни стъпки за регламентиране на този минимален доход, трябва да видим какви ще бъдат последствията, дали по този начин ще допринесем за намаляване на тежестите и на социалното бреме, което тегне върху плещите на голяма част от населението, или ще, ще създадем допълнителни въпроси. Защото ще създадем и нови зависимости. Трябва да внимаваме в това отношение. Благодаря. Благодаря ви, господин Гирике. Давам думата на господин Калва Шамбон. Благодаря отново, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Жия за извършената работа, но най-вече за нейната храброст. Защото е, смелостта е модел за всеки един от нас, независимо какви са нашите идеологични виждания. Защото тази тема, която е изключително трудна, не трябва да ни пречи да поемем нашата отговорност. И това е въпрос, който трябва да разгледаме днес в нашето общество. Много въпроси бяха повдигнати от някои от колегите, и те ще ни позволят да постигнем споразумение. Но аз искам да се спра на това, което ще насочи нашите изменения, нашето виждане като група в Алди, относно тази минимална заплата, пардон, поправя се говорителя, този минимален доход за борба срещу бедността. И след това вече ще е, ви уведомя за нашите основни е, различия и несъгласия. Смятаме, че е недопустимо най-богатите страни от света е, да, в тях да живеят е, хора в изключително бедност. Това е просто липса на логика и липса на етика. Това означава, че нашата нашето общество не е намерило някакъв начин, за да избегне този проблем. И като парламент, и като Европа, ние трябва да направим усилия, за да постигнем някакво решение. Първият въпрос, който възниква е дали този минимален доход ще позволи да се борим срещу бедността. Това е, е дебат, който е започнат на академично равнище, продължава, защото много хора считат, че много фондове се използват е, неправилно и не е достатъчно да имаме пари, за да се борим срещу бедността. Парите също и не помагат и на третия свят. Може да се използват фондове, които да отидат за други цели, вместо да се борим срещу неравенството и бедността. Мисля, че всичко това доказва че едно, един добре замислен минимален доход може да позволи да се избегне сериозната бедност, тази, която е спешно трябва да се реши. И мисля, че е добре да се а, Европейския парламент да изпрати едно послание, като каже, че ние считаме, че едно минимално, минимален доход, както и щете да го наречете, ще позволи да се борим срещу голямата бедност. И този доход трябва да бъде универсален най-напред. Не говорим само за работещи или за хора в е, хора безработица, говорим за млади, за, за студенти. А има и още един допълнителен е, проблем пенсионерите. Считаме, че трябва да се помисли за някаква цифра, някаква стойност, е, която да гарантира именно това да се преборим срещу истинската бедност, тази, която е в противоречие с човешкото достоинство. И мисля, че от самото начало това беше един доста амбициозен доста амбициозна цел. Има хора, които живеят зле и това трудно ще решим нито днес, нито утре, нито други ден. Но... Говорим също и за равността на шансовете, говорим за един минимален доход, който да помогне да се справим с тази бедност. И искам да кажа също, че ниските доходи са само една част от идеята за бедност. Освен това да се дадат пари са две предимства, разбира се има възможност да се подобри покупателната способност, да се повиши също и достоинството на тези хора. Тук не става дума за милостиня. Трябва лицето да може да реши как да управлява парите си, защото те са негови. това гарантира известна самостоятелност и гарантира неговата достоинство. С изключение на пенсиите е, този доход трябва да бъде ограничен във времето, разбира се, докато е, тази ситуация на слабост на тези лица. Така че трябва да има е, едновременно с това и активна политика за е, участие в обществото. Става дума да се включи лицето в е, е дейността на обществото, за да може тя да се измъкне от тази лоша ситуация. И второ нещо, и е там възниква сериозен проблем. Считаме, че определението за това чувство за бедност, което е нещо много сложно, без да говорим за сериозната бедност, всичко това зависи от рамките, рамките на живота, от, от обстановката. И това е нещо, което не може да се измери, не може да се устойности в един свят, съставен от 450 милиона жители. Освен това има и едно неправилно тълкуване. Има предвид за думите на някой от Евростат, който цитирах тук, тези фамозни 60%. Да се определи с тези 60%, ако те определят бедността, това е, води до една математическа странност, един абсурд, ако сме 60% от средното, винаги ще има бедни, дори и да увеличим по 3 този доход, винаги ще сме под тези 60%, защото а, това правило ще се променя непрекъснато. А, но трябва комисията да поработи по това. Но става дума за една мярка за разпределение на дохода, а не за някакъв е, трябва да се държи сметка за всичко това, като се бори срещу бедността. Да се даде и точно определение. Това са основни елементи, които, основни неща, които липсват за хората и семействата. Говорим за една основа за е, един е, референтен доход в естествените рамки на е, едно домакинство, например, че трябва да се платят е, да се плати електричеството, училището за децата и така нататък. Това, това е нещо, което може да се решава на национално равнище, вместо да е, се мъчим да измислим някаква цифра, която е, няма да бъде реална и от математическа гледна точка. А освен това и всеки елемент, който устойностява, който дава някакви цифри на европейско равнище, просто няма да е логичен. Европа трябва да направи две неща. Нека да обясна. Най-напред да наложи спазването на това право. Говоря, говоря за дохода, не за заплата. Тоест, въвеждането на това право, всеки граждани на тази нашето богато общество, в тази политическа-економическа система, всеки гражданин да има все пак право на минимално достоинство, за да се измъкне от определена ситуация. Но всичко това трябва да се решава в определени рамки и трябва да се определят оперативните елементи и приложението, което ще бъде от ресора, разбира се, на държавите членки. Ако се опитваме да влезем в подробности, например, бенчмаркинг е нещо много, хубаво, защото всички трябва да се учим едни от други, но то бенчмаркинга трябва да държи сметка и за разликите между различните страни. Може, може да се каже, а, тук работи по-добре, пък там не е толкова добре. В зависимост от този вид промишленост, зависимост от земеделието. Бенчмаркинг е хубаво нещо, но до известна степен. Така че аз искам да се върна на този задължителен характер. Може би да договаряме, да се споразумеем, да кажем, че по принцип Европа трябва да има някакво виждане, да има достатъчен доход, ако се говори за някакъв за някакъв преферентен портфейл, т.е. Ми, жизнен ми, минимум и Европа ще ни помогне с Берет Маркинг и така нататък. Няма да влизам в подробности и да, това дали да трябва директива или не. Но е важно да се приеме, че това е едно европейско право. Може би ще трябва да изисква време за приложението, но целта е борбата срещу сериозната бедност. И другото нещо, което Европа може да направи, това е лично аз го казвам, Рики Калвет, мое лично виждане Там, където Европа също може да помогне, е финансовата помощ. Да, може да се каже, имате право на. Да, хубаво, но това нещо трябва да се финансира. И не може да си затворим очите пред финансовите аспекти. Не всички страни са в някакъв, някаква ситуация или цикъл или имат капацитета да осигурят този минимален жизнен доход за всеки един. Много често се решава това с мобилността или по друг начин, но от друга страна някои страни е, през някои години може да, да, да преживеят не знаю, изригване на вулкан или нещо друго, което да предизвика някаква економическа, социална криза или каквото идея. Трябва да има такава, да се запази идеята за солидарност, благодарение на Европейския фонд за солидарност, и аз не знам, може нещо и друго да се измисли, но говори тук по-специално за зоната евро, еврозоната, така както съществуват фондове за финансовия пакт, за е, евентуално за отбраната и така нататък. Но ако искаме да изградим една Европа на граждани, има много хора, които не са убедени и, които, и хора, които смятат, че Европа не трябва да бъде един, просто един пазар, а е нещо друго. И тези въпроси трябва да се разгледат и а, ще ги засегна и в извиненията, които ще предложи. Ако групата не е съгласна с мен, ще поема своята отговорност. Но това е ролята на Европа. Има едно морално задължение за начина по който ще живеем в Европа. Ние отхвърляме тази бедност, но трябва държавите да знаят, що е бедността в тяхната страна, какви са нуждите, как трябва да се справят между различните страни ще е различно. И така, финансово трябва да постигнем този минимален доход в рамките на социалните помощи, които вече съществуват. Нищо не може е, да. Не, не, не трябва да упражняваме диктатура с някакви конкретни цифри, с методи, с. Тук е, това нещо няма да работи. Не може да работи такава една система. И как да се борим срещу бедността в Румъния, която обожавам, не, не, не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа как би станало. Румъния ще го направят съобразно техните нужди, но не мога да кажа 60% от тези, от тези стойности и други в България или другаде бедността си остава непоносима като явление. Така че не искам да се противопоставяме, да се борим с някакви цифри. Ще помоля Лора и другите да помислят по този въпрос. И иначе за останалото смятам, че вече имаме добро начало на преговори. Благодаря. Благодаря ви, господин Калве Шамбон. Не виждам представител на Обединената левица. В такъв случай му има госпожа Жданока. А, има някой отгоре. Добре, имате думата. Ora, bom dia. Peço desculpa que estou, estou na, numa outra comissão. Добър ден на всички. Извинявам се. Замествах Жоал Пименто Лопес на днешното заседание. Изпратил ми е бележките си и ще ви ги почета. Всъщност ще ги обобщя. Първо, нещо, което всички знаем, а именно през последните няколко години политиката на строги економии ограничи възможностите на държавите членки да предприемат действие в а, социалната сфера и всъщност да изпълняват задължението си, а именно да гарантират а, подкрепа за социално неправданите. Економите доведоха до влушаване на всички показатели за социална несправедливост. Засилва се неравенството в економическо и социално измерение. Ето защо темата, като обсъждаме днес, е по-важна от всякога. Не можем да стоим с кръстени, с кръстени ръце пред подобни явления местните пото изменения следва следната линия. Първо трябва да се гарантира, че има обща социална отговорност за справяне с бедността и социалното изключване. И тук не говорим само за възможностите на отделните лица. Говорим за, политич... за национални политики за социална закрила, които включват редица мерки, които гарантират спазването на различните права. Ако правата на хората се спазват, те няма да попадат в капана на бедността и на социалното изключване. Едно приобщаващо, справедливо общество предполага преразпределение на приходите, трябва да се вземат политически трудови права, увеличаване на минималният доход, универсален достъп до здравеопазване и образование, висококачествени безплатни услуги, за да се сложи край на цикъл на бедността и да се насърчи развитието. Има нужда също така и от схеми за минимални доходи, за да гарантираме, че всеки, който покрива нужд... съответните критерии за достъп, да има право на тези приходи. Имаме нужда от пълна равнопоставеност, да се сложи край на дискриминацията в основа на пола, на социалната категория, на етническия происход, расата и т.н. Трябва също така да улесним прехода на хората, страдащи от социална изолация към активният пазар на труда. би трябвало 60% от средната работна заплата да се определи като минималният доход. По този начин ще гарантираме, че минималният доход е над прага на бедността във всяка една от държавите членки. И на, не на последно място трябва да гарантираме, че всички инициативи за борба с дългосрочната бедност намалява дългосрочните негативни е последици за обществото. Т.е. всъщност това не е, е инвестиция в бъдещето, в социалното сближаване и ще спра до то благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега стигаме до докладчика в сянка от групата на зелените, госпожа Жданока. Благодаря ви. На първо място държа да отбележа, че аз също се възхищавам на смелостта на госпожа Аджея, че се зае с тази тема. Това става ясно дори и от днешният дебат. А и аз бих искала да отговоря и на изказването на колегата от либералите и тази либерална визия за бъдещото развитие на Европейския съюз. Тоест има опасност това да не бъде, да не, да не бъде социален а, е, съюз, както е описано в договорите, а да допуснем нещата да се случат само въз основа на принципа на свободна конкуренция, изоставяйки принципата за социална сигурност и справедливост. Но с това не съм убедена, че механизмите е, за минимални доходи се борят само с е, бедността. Тук говорим много за, за много повече от преодоляване на бедността, в която е изпадна от дадено семейство в дадена държава членка. Днес в Европейски съюз има огромна разлика между бедните и богатите. Огромни разлики между бедните бедните богатите в всяка държава членка и също така огромна разлика между отделните държави членки. След последното разширяване преди 13 години, т.е. след последното голямо разширяване през 2004 година, разликите между бедните и богатите все повече се засилват. Виждаме все по все по-голямо засилване на потоците от бедни хора, насочили се към по-богатите държави, членки и т.н. нататък. Моята страна Латвия загуби една трета от своето население. Знам, че населението ни е паднало някъде до 2 милиона днес. Не съм наясно с конкретните данни за Румъния, но съм сигурен, сигурна, че можем да ги намерим. Наясно съм с данните и за Литва, и за Полша, и там тенденциите са сходни. Такова е положението. А едновременно с това показателят Гини е абсолютно същият и в моята страна, и в Латвия, и в Полша. Засилва се този показател за неравенство между богати и бедни. И това също е един от проблемите е, с бедността. Не говорим само за идеологически проблем, а за политически проблем. И това е проблем, който трябва да разрешим. Ето защо нашата позиция е, че трябва да излезем с общи принципи, общи определения и общи методи за справяне с неравенството. И също така за определяне не само за адекватен минимален доход, който разбира се е важно, но имаме нужда от адекватна минимална работна заплата и т.н. В момента обаче а, говорим за минималните доходи, тях обсъждаме в момента За съжаление, не стана съвсем ясно в първоначалното ни предложение, Друг елемент, който ни притеснява, е отговорът на въпросът кой може да се облагодетелства от тези помощи. Тук не говорим само за гражданите. Говори се за схемите за минимални доходи за граждани на Европейския съюз, но забравяме останалите пребиваващи в а, страната членка, а в а, Латвия имаме 13% от населението, които не са граждани, т.е. това са патриди в повечето случаи, които обаче пребивават в страната постоянно и те имат същите и би, би следвало да имат същите социални права, както и гражданите ни и не бива да забравяме положението и на тези лица. Има същият проблем и в страни като Естония, а постоянно пребиваващите на територията на Европейския съюз са също имат дадени права, така че не смятам, че трябва да говорим само за граждани, може би трябва да говорим за живеещи в страната, пребиваващи там. Обеден. Не съм, че ще намерим някакъв напредък на заседанието с докладчиците в Сянка. Спомняте си също така и резолюцията на Европейския парламент от 2010 година, където се говори за поне 60% от средните доходи това е прак, който би следвало да вземем предвид. Смятам, че и това е елемент, който не бива да забравяме, когато обсъждаме минималният доход. Благодаря ви. Thank you. Uh, we go now... Благодаря ви. А, сега стигаме до господин Мартан, който замества госпожа Мелан. Благодаря, госпожо. Извинете отсъствието на колегата в друга комисия. Искате да кажете нещо от негово име или не? Не, добре, благодаря. И така продължаваме с колегите, които са поискали думата и които не са докладчици в тях. Госпожа Рабейро, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Най-напред ще да отбележа, че съм учителка в а, гимназия и когато разговарям с а, учениците си, ми става напълно ясно, че минималният доход е жизненно важен за редица от нашите граждани. Трябва да гарантираме минималният доход, за да гарантираме и минимално достоинство за гражданите си. И това въжи в особено силна степен за децата, хората с увреждания и възрастните хора. Това, разбира се, не значи, че не бива да разполагаме с а, инструмент, а, който да гарантира минималният доход и да го използваме като средство за борба с а, бедността и социалното изключване по принцип. Тоест, наличието, съществуването на един фонд сам по себе си и обезпечаването на този фонд със съответните средства не значи, че тези средства задължително автоматично ще достигнат до нуждаещите се граждани. Не, трябва ви още нещо, което да помогне на тези хора при прехода. Те имат нужда от обучение, от подкрепа за завръщане на пазара на труда. Не е толкова лесно, че просто да каже върнете се на работа. Не, трябва да помогнем на хората по някакъв начин да го постигнат. Да им осигурим нужните обучения и преквалификация и тъй нататък. И ако се провалим с тези допълнителни мерки, само ще задълбочим социалното изключване, ще влушим положението на тези хора. Така че целта не е само да променим мнението, както за съжаление се случи в Португалия. Имаме нужда от истински механизми за подкрепа. В противен случай само ще си повтаряме, да, искаме да помогнем на хората, които имат проблеми, но всъщност няма да го правим, а просто ще използваме езика на лицемерието, както за неща си прави прекалено често. Благодаря ви, госпожо Риберо. Думата има господин Фунтулис. Много ви благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен с, колегите с се преди мен. Аз благодаря най-искрено на госпожа Агея за изготвеният от нея доклад. На първо място, нека да уточним къде, какъв е прага на бедността във всяка държава членка, защото целта на минималния доход е премахването на бедността. Не ви обаче да забравяме, че прага на бедността е различен в Германия, Франция, Италия и Гърция. Разбира се, всички имаме, всички сме част от едината валута. Това обаче не значи, че всеки гражданин може да си позволи да закупи едни същи стоки с една и съща сума. На 120 милиона души живеят под пага на бедността в Европа и именно върху тези хора трябва да се съсредоточим и то във всяка конкретна държава членка. Целта ни е да не допуснем хората да умрат от глад. Но въпросът е какво води до тази бедност. Според нас виновна е погрешната политика на Европейския съюз, както и прекалено високото равнище на безработицата. В Гърция, например, има много тежко данъчно облагане и много ограничени социални услуги. Например, хората, които нямат никакви доходи, също са длъжни да плащат данъци, защото притежават автомобил, защото притежават недвижимо имущество или пък защото са сключили брак. като данъчното облагане може да достигне до 12 000 евро годишно за тези хора без доходи. И разбира се, тази, тази практика има и своята цел. Чрез данъч, с високите данъци Гърция има бюджетен излишък, който е дава възможност да изплати държавния си дълг с подобна политика няма как а, да се преборим с бедността. Докладът, който разглеждаме е добър. Надявам се да разбуди съвестта на някой от вас, но не мисля, че Европейски съюз е в състояние да действа в момента. Благодаря ви. Някой друг от колегите иска ли да вземе думата? Европейската комисия би ли, би ли искала да вземе думата? Uh, no, no comment from the Commission on this. Thank you. Европейската комисия няма коментар. Благодаря ви. И аз ви благодаря. В такъв случай давам думата на докладчика ни госпожа Аджея. Грация пер е, и коменти. Да. Благодаря за забележките, които направихте, също и за подкрепата, които ни осигурихте чрез вашите изменения. Смятам, че има една добра основа и ви благодаря, когато казвате, че съм много е, храбра. Не знае дали дали това е самоубийствено или просто оценявате вашите, моите добри намерения. Аз смятам, че е, нашето решение, нашата храброст цели да се е, приложи една конкретна мярка. Е, но бедността не е в една държава членка, тя е европейска, защото 120 милиона европейски граждани живеят в бедност. Аз разбирам е, как разсъждава колегата, но днес говорим за един проблем, който е общ и колкото повече се обединяваме, защото ние сме доста фрагментирани в това отношение, толкова по-добре ще решим този проблем, защото вярвам, че наистина не става дума за раз... разлики между езици, националности. Е, това са граждани, които са, имат една обща характеристика. Това е бедността. Така че имаме нужда от общ отговор на един проблем. И вярвам, че в това отношение Европейския съюз не само може, но трябва да а, направи, да вземе важни мерки. Що се отнася до забележките на колегата Шамбон, има много общо в нашите позиции. Е, трудно, е, разбира се, да се изчисли, и да се види как да се определи този доход. По този въпрос ще се опитаме да намерим някакво решение, някакъв... но смятам, че вече беше поставен един важен проблем. Това е дълбоката, сериозната бедност и има показатели за това. И смятам, вярвам, че да се постави това разграничение, да се разгледа е много важно. Благодаря на колегата Приетро за многото въпроси, които постави и които набираме, че са, че, които споделяме напълно и съм много доволна също и от това, което чух в думите на колегата Бах, както и колегата Рибейро, защото те доказват, че тази Европа, която много често е, се разделя на различни позиции, е, търси се общ обща синтеза, обща, обща позиция. Нашите позиции са в линия на това, което е, е, беше казано, що се отнася до равнището, на което се определят параметрите за изчисляване на минималния доход. Да се опитаме да постигнем някакъв синтез. Моята страна постепенно видя е, една емиграция. Беше свидетел на емиграция. От една страна приемаме толкова много иммигранти, които пристигат, от друга страна ние се изпразваме с нашите хора. И е, около 110 хиляди е, италианци заминаха през последните години за, в чужбина. Така че ситуацията на моята страна е, Италия е много близка до тази на Гърция, както подчерта и колегата Фортурис. Много работа трябва да се извърши, но в това отношение ще се борим да постигнем общ резултат. Съжалявам, че не чух е, комисията, защото си спомня добре, когато се събрахме за първ път е, в, на изслушване с комисаря Тесен и ни беше гарантирана Гарантирам това, че той е за именно това, тази мерка за оценяване на, на, на бедността и очаква все пак нещо да се каже. Но искам да кажа пред вас, да подчертая колеги, необходимостта да се убедим, защото е необходимо днес повече от всеки друг, друг път да излезем с един силен документ, който да ви да ви ангажира като с конкретни дейности. Може да говорим за кое е добро, кое не е добро, за принципите, за това как някоите политически групи ще реагират, но трябва да постигнем една обща основа, на която да постигнем е, целите, т.е. тези 120 милиона бедни европейци, да ги измъкнем от е, бедността. Трябва да дадем на лицата, на хората, на децата, на майките, на семействата, да осигурим един достоен живот. Това е общия принцип. И нека да извършим работа, която да постигне едно равнище, което не забравяме все пак, че ролята на комисията е еквивалента на тази на ролята на парламента и че трябва да се върши нещо съвсем конкретно. Благодаря. Thank you, Mrs. Ajay. Благодаря ви, госпожо Аджея. Струва ми се, че с това приключихме сутрешното заседание. Ще се видим отново в 15 часа и ще се срещнем с госпожа Илияна Иванова, член на Европейска сметна палата, за да обсъдим заедно с нея много интересният доклад за това колко успешно се прави Европейския съюз в борбата с младежката безработица. Благодаря ви и приятна почивка.